върховен представител на Съюза по въпросите на външната работа и политиката за сигурност. Госпожа Катрин Аштен ще говори по положението на християните в контекста на свободата и вероисповеданието. Уважаема госпожо, заместник председател на комисията и върховен представител на Съюза, моля имате думата. Господин председател, благодаря. Уважаеми, почитаеми госпожи и господа, на първо място бих искал да кажа, че напълно споделям тревогите на парламента относно насилието, проведено по, време, по насочено срещу религиозното мълцинство. 16 януари, когато посетих Ветлем, изказах своето мнение по отношение жестокостта, проведена по време на коледа. Всички религиозни общности по света трябва да имат правото да на свободно вероизповедание. Европейския съюз осъжда всякаква форма на насилие на основа вероизповедение или вяра, независимо къде това се случва. Освен това, напълно осъждам терористичните атаки в Ирак, които се случиха наскоро в храмовете и Пакистан Пенджаби. Тези атаки са неприемливи и изпълнени от екстремисти и в условия на нетолерантност. Всичко това ни кара да изразим своят протест. Правата на хората в днешно време биват накърнявани възоснова на тяхното вероизпълнение изповедание. За съжаление, няма безопасно място в света по отношение религиозна нетолерантност и всякаква форма на дискриминация възоснова на вероисповеданието е акт, който се осъжда от нас в Европейския съюз. Всяко насилие изисква сериозно отношение и всяко трябва да бъде осъдено, независимо къде се случва и срещу кого е насочено защото човешките права са универсални. Християнските общности в Близкия изток са изправени пред трудности, които доведеха до изселване на много хора в редица страни. Европейският съюз няма да затвори очи при тяхното бедствие и ние уважаваме тяхното желание да бъдат граждани на своята страна. Свободата на вярата, на съвестта е право на всеки и всяка държава има своето задължение да го упражнява. Европейския съюз е готов да сътрудничести с правителствата в борбата срещу нетолерантността и в закрила на човешките права. Не трябва да попадаме в кабана на терористите, екстремистите. Трябва да отстояваме манипулацията възоснова вероизповедание най-добрият отклик е Обединен фронт срещу насилието, основаващи се на ценността на свободата на вярата. Европейския съюз е двигател в Генералната асамблея на ОНЕ относно елиминирането на всякаква форма на нетолерантност и дискриминация въз основа на вероисповедание, прието с консенсус през месец декември. Ние полагаме съвместни усилия ежегодно да се поддържа този консенсус, така че международната общност да изпрати своето обединено твърдо послание. Използваме всякаква възможност, за да можем да имаме подкрепата на много широк фронт предвид срещата на ОНЕ и през март. Освен това, по време на нашите диалози с е, трети страни водим този диалог по отношение изкореняване на толерантността. Нашата делегация следи всички тези процеси в света и следващия ни доклад за човешките права през пролета ще отдели специално внимание за религиозните младсинства в цял свят. Почитаеми госпожи и господа, аз напълно вярвам в свободата на вероисповеданието. Това трябва да бъде член от а, нашия дневен ред. На следващия съвет 31 януари отново ще разгледаме този въпрос, така че Европейският съюз да може да лансира свободата на вероисповеданието. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Аштен. Благодаря за вашето изявление, което е увод в нашия дебат. Не често можем лично с вас е, да дискутираме тези важни въпроси. Много ви благодаря, че днес лично дойдохте. От името на политическите групи НП, господин Брок има думата. Е, президент господин председател, уважаема госпожо Върховен представител. А, госпожо, вие ни обещахте по-често да идвате в Европейския парламент, така че се надяваме да спазите това обещание. мисля, че за вас, леди Ештън, и за всички останали ще бъде важно да се е, каже, че по този въпрос Европейския парламент е, има голямо мнозинство. Вие сте права, когато казвате, че нетолерантността и насилието а, е, по причина на различно изповедание не бива да бъдат приемани по, никакви, по никакъв а, е, начин. 75% от насилствените актове през последните години бяха насочени срещу християни. Християнска Европа не трябва да мълчи и трябва да се съпротивлява. Тези актове на насилие се наблюдаваха в ислямските държави, но не само там, но и в Китай не бива да а, приемаме и да толерираме никакви актове на насилие и никакви атентати. Неприемливи са както самите действия на терористичните организации, така и толерантността на някои държави към тези актове. В хода на историята са се а, е, сформирали християнски общества на много места в Сирия, в Ирак, в Иран, в Витлеем, родния град на Исус, скоро ще е, бъде опразнен от всички християни, ако по този начин християните биват третираме. Проблема с коптите в Египет също е сериозен. Така че нека да поставя две искания. В доклада за човешките права на Европейския съюз трябва да бъде включена темата за преследването на християните. Второ, в службата за външни дейности трябва да бъде изградено съответното звено и това трябва да бъде записано и в договорите, които сключваме с други държави. Uh, and... Председателят, благодаря ви, колега, от името на групата на социалистите и демократите Ханес Свобода. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо заместник председател и върховен представител. Благодаря ви за изложението. Наистина, много е опасно извършването на атаки срещу християни. Опасно е и това, което наблюдаваме в момента, а именно липса на толерантност спрямо религиозни общности. Ние от своя страна трябва да предприемем сериозни действия, тъй като отстояваме принципите на толерантността и свободата на вероисповеданието. Наистина, атентатът срещу Копската църква в Александрия бе много тежък удар не само по тази религиозна общност, но и по толерантността в Египет. Моята политическа група изразява съпричастието си и към случилото се в Ирак. Целта на пада на свалянето на режима на Садам Хюсеин не беше да се предизвика именно такава липса на толерантност. От името на моята политическа група подчертавам, че липсата на толерантност спрямо други вероисповедания и най-вече спрямо религиозни малцинства трябва да бъде предмет на много сериозна съпротива от наша страна. Нямах намерение да участвам а, с изложение днес, но според мен темата е много важна. Много е важно съвместно да предприемем действия срещу липсата на толерантност. Затова участвах и в изготвянето на резолюцията. Всяка една атака спрямо християнски общности, не само кръвопролитни атентати, трябва да предизвиква загриженост от наша страна. Загрижен съм също така и защото наблюдаваме нарастване на ислямофобията в Европа определени течения сред мюсюлманите, радикални течения, виждат в ислямофобията основание, оправдание за действията, които предприемат срещу християните. Трябва да признаем, че всички хора имат право мирно и спокойно да изповядват своята религия – мълцинства, съставлявани от готови на насилие хора, било то е сред евреите, сред мусулманите или сред християните, нямат никакво основание да насочват действията си срещу други религии. Председателят благодаря госпожа Мария Тешаке, групата на либералите и демократите. Благодаря, уважаеми колеги. Религиозното обещание е религиозен въпрос с различно значение за различните държави. Ролята на държавата е да защитава своите граждани, независимо от вероповезведението. А днес ситуацията е доста мрачна от Иран, Копски, Египет, Пакистан, Нигерия, Ирак. Днес има все по-голямо засилване на насилието срещу християните и това ни тревожи. Наистина, болезнено е, че хората атакуват и биват подложени на атака в името на религията. Неприемливо е, че някои индивиди, екстремисти, използват насилие и тероризъм в името на Господ или в името на религия и говорят от името на други или просто се поставят извън и над закона, като накърняват съвсем невидни хора с това насилие. Но не бива да предоставяме повече кредит на терористите. Не необходимо е да разколебаваме онези, които биха искали да изповядват своята вяра мирно. Тероризма е престъпление. Недопустимо е да се използва насилието. Много често това се случва и не само чрез насилие, но и чрез ограничаване на правото на словото, включително и богохулство и закони срещу богохулството. Европейският парламент говори срещу екстремистите и подкрепя онези, председателя прекъсва ораторката. Мадам Никол Кил... Госпожа Нилсен. Президент, мадам Аштон, шер колег, ле масак... Благодаря. Терористичният акт срещу коптите е, възмутиха световната общественост Състоянието на християнските общности в Палестина и Ирак също е, е тревожно. Много се радвам, че нашата резолюция за религиозните свободи предвижда една по-разширена дефиниция, а, именно правото а, да. А, вярваш и да не вярваш в нещо и това каква религия да разбереш, да избереш. Зачитането на религиозните свободи е в опасност. Тези актове на нетолерантност се срещат а, често. А, осквърняват се ислямски гробища в а, Европа. В Швейцария е забранено да се строят а, минарета. А, какво показва това? Това показва, че борбата за свободата на вероисповеданията трябва да бъде поставена сред приоритетите. Религиозните младсинства, бежанците и редица други групи се сблъскват с а, системно нарушаване на техните човешки права. Европейския съюз непрекъснато се бори за а, човешките права. И когато християните в, в страните на изток представляват в някаква степен западната цивилизация, те трябва да получат нашата подкрепа. Независимо от това дали някой вярва или не вярва, се пролива кръв. Господин Шимански има думата. Пани Przewodniczący, пани висока представител. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо върховен представител. Бих искал първо да ви благодаря за това, че много бързо откликнахте на събитията в Александрия. Много е важно да реагираме веднага. Тогава светът ще се вслуша в позицията ни. Госпожи и господа, християнската общност и по-скоро християнските мълцинства са сред най-пренебрегнатите мълцинства в света. 170 хиляди християни стават жертва на подобни деяния всяка година. Всички, които отстояват основните права и правата на човека, трябва да отстояват и свободата на вероисповеданието, особено в страни като Афганистан, Ирак и Судан. Там свободата на вероисповеданието трябва да се отстоява като част от помощта на развитие. Държави като Китай също трябва да се вслушат в подобни призиви. Трябва също така да мобилизираме и механизмите в рамките на политиката за добросъседство. Винаги трябва да реагираме, когато е нарушена свободата на вероисповеданието. Разполагаме с инструменти, трябва обаче и да ги използваме. Трябва да убедим света, че след години на мълчание свободата на християните е от особено голямо значение. Светът ще се вслуша в нас единствено, ако създадем у него впечатлението, че тази тема действително е важна за нас. Иначе няма да успеем. Триантафилидис има думата. Господин председателю, имайки предвид хартата на ООН, знаем, че всеки има право на религиозно убеждение и израз. Всеки може да следва своята вяра. и всеки би трябвало да има право на това. Религията не може да е инструмент за експлоатация или политически конфликт. Затова всички конфликти, които напоследък се случиха в Александрия и в е, други страни, са тежки и ние изпращаме своите съболежнования към техните близки. Турските кипърци в по време на церемониите по коледа също с свидетели на нарушение на правото и на свободно вероисповедание. на литургия бе спряда, защото на време не бе получено разрешение за нея. Това са актове, които водят до нарушаване членове 9 и 15 от Конвенцията на ООН за човешките права, член 18 от Декларацията за човешките права. Ние осъждаме тези актове на режима, окупаторския режим. Трябва да има ясна реакция за спазване правата на фундаменталните ценности в Европейския съюз. Провера. Благодаря, господин председател. Последните терористични актове в Египет и в Ирак действително представляват престъпни актове, но са само един аспект на дискриминацията на християните. Онова, което буди е, особена е, тревога е, е тематичното потискане на правата на християните като граждани. Те нямат право да строят църкви, нямат достъп до обществените служби, до армията, не могат да упражняват свободно своите професии. А, и двете неща, и тероризма, и дискриминацията принуждават множество а, християни да а, емигрират. Засегнати от тази тенденция са около 600 000 души. Европейския парламент защитава правото на свободно движение на държавите, но трябва да защитим също така и правото на отделните граждани да живеят в собствените си държави. Погледнато в исторически план, истори, Европа е християнска. Председателя прекъсва изказващия се. la liberté de conscience est assurément une liberté essentielle. Dieu ne peut vouloir d'une Свободата на вероисповеданието е една от основните свободи. Тя отговаря на Божията воля. По време на комунистическия режим бе пожертвана свободата на вероисповеданието. Днес трябва да се погрижим за това тези нарушения на свободата на вероисповеданието, най-вече в ислямските страни, да бъдат прекратени. В редица държави действат не само екстремисти, там има и умерени мюсюлмани, които ограничават правата на християните. Нерядко християните стават жертва и на смъртно наказание. В западните страни всеки има право да изповядва мюсюлманската религия. В страни, в които се осъждат насилствените деяния, трябва да се прилага същото право. Най-вече трябва да премахнем законите срещу богохулството. Това въжи най-вече за Пакистан. Там една жена бе обвинена от своите съседи в богохулство и бе осъдена за такова деяние. Тази присъда трябва да бъде отменена. Трябва да предприемем действия, трябва да е, ясно да заявим пред тези държави, че техните отношения с нас зависят от това дали уважават свободата на вероисповеданието. Следващият оратор Марио Мауро. Две минути. Госпожо комисар, благодаря за вашето изказване. Богатството на нашата резолюция, на нашата резолюция се състои в това, че тя има за цел да гарантира повече свобода за всички нас. Нека обаче да ви направя една съвсем приятелска забележка. Ако имате търпение да изчетете нашия текст, ще установите, че прилагателното християнски никъде не се споменава. Това ми направи впечатление, тъй като, в нашите, тъй като нашите институции са много неприятно засегнати от тази е, тема. Ние смятаме, че християните в Европа имат нещо общо с Европа. Те обаче са араби по своята култура и по своя менталитет. Затова искам да ви попитам, не трябва ли да се занимаем с собствената си съвест и съвсем радикално да подходим към темата, тъй като нашата сила е в това да наричаме нещата с истинските им имена? Преследването на евреите трябва да се нарича антисемитизъм и омразата към исляма да се нарече ислямофобия. Това срещу християните също трябва да се нарече с подходящото име, защото само по този начин ще обединим около себе си всички, на които е скъпа свободата и демокрацията. Ние искаме да а, излезем с решение за Ирак, а, наред с поразумението за свободна а, търговия, а, защото защото от тези споразумения проистичат някакви предимства в търговията. Действайте бързо, защото светът очаква нещо от нас. Ричард Хоуит. Благодаря. Искам да напомня думите на декорацията «Свобода» или сам, или в общност с други, или на публично, или на частно място, да може да упражняваш своето, а, своята вяра. Тоест, защитата на тези свободи е неделимо от закрилата на човешките правила. Е, права, прощавайте. Ясно е, че трябва да действаме срещу всякакво религиозно преследване в е, държави, всякакви държави, включително трябва да си признаеме в Европейския съюз. 6 милиарда хора живеят в страни, където се практикува сериозна задълбочена религия. И в е, моя избирателен регион има ясно разбиране за задълженията на Европейския съюз за диалог в тази насока, както се казва в а, нашата резолюция. Но както Тери Джонс заявява, че а, иска да живее в моя избирателен регион, тъй като той не изповядва религия, религия му бе казано, че не е желан. А, правото на своята ценност и вероисповедание е право на всеки и ние трябва да го уважаваме. Председателя, благодаря, госпожа Десанде. Благодаря, господин председател. Фанатизмът, облечен в религиозни ценности, трябва да бъде атакуван от всички нас. Затова днес е особено важно да изразим солидарност с всички онези, които по света са осъдени на основание на вероисповеданието си. Трябва да осъдим ужасните деяния, извършени от Алкаида в Египет и в Ирак. Действията на фундаменталистите имат една единствена цел – да предизвикат напрежение между отделните религиозни общности, да подхлаждат омраза, както и да предизвикат шок на цивилизацията. Наблюдава се дестабилизация, например във Франция. Там цялата ислямска общност незабавно осъди тези варварски деяния. Затова днес трябва да изразим своята готовност да съдействаме на всички общности, които желаят свободно да изповядват своята вяра, в това число и в Европа. Взаиморазбирателството, толерантността, свободата на вероисповеданието трябва да бъдат насърчавани както в Европа, така и навсякъде по света. Затова приветствам демократичната революция в Тунис. Надявам се, че тя ще се пренесе и в други държави. Благодаря ви. Петър Ван Дален, една минута. Mevrouw Ештен, hartelijk dank voor uw komst. Благодаря, госпожо Аштен, за това, че сте сред нас днес. Говорим в християните в Сомалия, Судан, в Египет, Турция, Пакистан и други страни. Колко често говорим тук в тази зала за тези, тях. Аз самият и моята група говорим за затрудненията на християните в тези страни. И е, мисля, че е крайно време да започнат конкретни действия. Искам да ви попитам, госпожо Аштен. Първо, Задачите на службата за външна дейност са ограничени, но трябва да предприемете е нещо наистина сериозно, а именно преследванията срещу християните. Необходимо е да се създаде конкретна агенция. Когато има двустранни споразумения, нека те бъдат замразени, да се направи нещо, но в крайна сметка да се подобри сигурността на тези хора. Искам да чуя отговора ви. Вержион. Една минута monsieur le président le groupe de la gauche unitaire européenne. Благодаря, господин председател. Политическата група на Обединената левица не подкрепи предложената днес резолюция. Естествено, че ние осъждаме всички терористични а, актове, независимо от това кои са техните извършители, кои са жертвите и къде се намират те но ние сме привърженици на секуларизма и а, лаицитета. Това означава, че а, до нас е много близка темата за свободата на избор, на това да вярваш, да не вярваш и каква религия да избереш и правото да я упражняваш. Това означава, че за нас е особено важно разделянето на религията и политиката. А, ние осъждаме фундаментализма в Европа и на всяко друго място по света. Ние смятаме, че тази резолюция не върви в правилната посока. Тя не е балансирана а, и то особено в сравнение с резолюцията, която предложи нашата политическа група. християнска Европа иска да се притече на помощ на останалите, но това се възприема по погрешен начин. Агресии, егер... Господин Белдер, основателно е упоменаването в резолюцията на агресията спрямо религиозните общности в Европа. Един от моите студенти, млад еврей, преди месец спомена, че се страхува от тази подсигурена свобода – как мога да се движа свободно, без предварително да ми е предложена закрила? Каза той. И с това е свързан и моят въпрос. Какво ще е бъдещето на Европа? може би просто няма да има евреи в различните европейски държави. Това въжи и за Близкия изток, за палестинското мълцинство в ивицата Газа. Всички тези младсинства очакват нашата помощ. Трябва да се застъпим за тези младсинства, в това число и за палестинските деца с недъзи. Освен това, премълчаваме ежедневните проблеми на тези малцинства. Трябва да говорим вместо тях. Госпожа Доц, благодаря. Използвам възможността да говоря по тема, която е близко до моето сърце. Като евангелист-християнин, за мен е ясно, особено през последните години, че и израза на християнското вяра до голяма степен е неприелива в общество, което иска наистина да има силна вяра. Или всичко, или нощо. Тази атака срещу убеждението е много по-агресивна срещу християните. Тази година празнуваме 400 годишната от Библията на крал Хенли. И в контекста на Баблията, наистина това състояние се приема за а, незаконно, а именно а, прогонване а, от определено работно място на човек поради вероизповедение. Използва се повече като меч, отколкото като щит израза на християнство в Обединеното кралство. Напоследък комисията има публикация на а, дневници на различни религии, но, например, в, за мен това не е грешка, не е нещо, което е пренебрегнато. Обръща се към върховния председател да се спре на този въпрос. Свободата на религиозното вероисповедание е основно право. Трябва да се защитава. И този дебат всъщност е едно малко признание на проблема. Не трябва да се крием от проблема. Председателя прекъсва. Щасър две минути. Е благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, Искам най-сърдечно да ви благодаря за вашето изявление. То правилно идва в подходящия момент и ни окоръжава с това какво смята вашата служба по този въпрос, какво смята за мерките, които трябва да се вземат. Този дебат е необходим а, в парламента не само по конкретния повод, а защото религиозната свобода, правото на, изпровед... на свободно вероисповедание е част от нашите основни ценности. Този дебат е важен, тъй като в много държави наблюдаваме дискриминация, преследване и насилие. Жертвите на религиозното насилие по света са в по-голямата си част християни. Нашето внимание заслужават всички жертви, които са убити, изтезавани по време на такива актове и техните роднини. Ние трябва да работим за това такива случаи да намаляват и в крайна сметка да а, изчезнат. Мисля, господин председател, че имам две минути, нали? Извинете, казва председателя. Моя е грешката. Ето за това трябва да се ангажираме и да работим за налагането на свободата на вероисповедание. Имаме нужда от това да бъдат създадени по-ефективни инструменти за защита на християните и на свободата на вероисповедание. Трябва да се използва всеки двустранен контакт за да се поставя на дневен ред свободата на вероисповеданието. В нашите е, споразумения с трети страни трябва да бъдат включени изречни разпоредби за свободата на вероисповеданието. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Председателят, благодаря колега. Извинете още веднъж, че ви прекъснах. Думата има колегата Гуидо Мила на две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Върховен представител. Важно е осъждането на тези атаки и изискването на конкретни мерки за предоставяне на закрила на християните да бъдат обвързани и с мерки за защита на свободата на словото и свободата на вероисповеданието. Не трябва да се прави разлика между хората, които биват убивани по време на сутрешна служба и такива, които биват осъждани за изневяра. Основните права трябва да бъдат признати еднакво и за двете групи. Те са залегнали в международни конвенции. Но все повече в света се наблюдава разделение между онези, които спазват тези права и онези, които ги нарушават. Ако не защитаваме основните права, то излагаме на опасност цели общности. Те ще бъдат принудени да напуснат своите територии. В това отношение Европейският съюз играе много важна роля. Затова изискваме от върховния представител да издаде ясни насоки за отношенията на Европейския съюз с трети държави с оглед защита на основните права трябва да отделим по-голямо внимание на основните права, както и на правата на човека, особено по отношение на споразуменията си с такива трети държави. Ако там се нарушават основните права, то трябва да отменим тези споразумения. Нерядко в рамките на военни конфликти роля играе религията В Европа също се наблюдава липса на толерантност. В градовете ни се увеличава броят на различните културни общности. Трябва да уважаваме техните права, както и да зачитаме свободата на вероисповедание. Да водим двустранен диалог и да уважаваме тези общности. Председателят към оратора бяхте малко бърз и преводачите се затрудняваха. Следващият оратор. Господин Риналдо, господин председателю, уважаеми Уважаема госпожо Върховен председател, въпросът е свързан с е, християните в Близкия изток, коптите в е, Египет са е, преследвани от много време. Но нека да не изпълняваме изпадаме в грешката, в която изпадат медиите. Те говорят за сблъсък на цивилизации и религии. Известен е случая, в който един египтянин стои, плаче пред вратата си и просто казва, че е починал един мисеоманин. Ето, това се случва на едно и също място, където копските християни са преследвани по време на коледа и бяха атакувани тази коледа. Да, трябва да бъдат защитавани от фундаменталистите, от терористите и външната политика на Европейския съюз трябва да продължи в тази посока. Благодаря. Европейската външна политика не трябва да се страхува да каже своето мнение. Трябва да подкрепи демократическите процеси. Председателя, госпожа Марина Яниколдидакис, една минута. Толерантността е заплаха за цивилизованото общество. И това е също атака срещу човешките права. Никой не трябва да бъде преследван въз основа на своята вяра. Дали става въпрос за християни или друго изповедание, атаките срещу тях са неприемливи в нашето общество. Но нека да погледнем най-напред нашата къща и да я подредим. Минала, миналия месец в Лисо Карбас в Кипър имаше прекратена служба знаете, че по-настоящем Кипър, Република Кипър, 36 години се намира под властта на Турция. Армията нахлува в църквата и принуди свещеника да прекрати литургията. Когато говорим за страни извън Европейския съюз и свободата на християните, бих искала ние наистина да подредим най-напред своята къща. Не бива да приемаме никаква форма на дискриминация в този залът, ако искаме да говорим и в по-широк контекст. Благодаря. Председателя. Корнелис де Йонг, една минута. Господин председател, Госпожо Върховен представител, свободата на вероисповеданията и на убежденията защитава както тези, които изповядват религия, така и атеистите. Двете неща обаче могат да се сблъскат. Аз подкрепям общата резолюция с цялото си сърце не защото смятам, че трябва да се грежим само за християните, а защото в момента християните в много държави са подложени на дискриминация. Ако ставаше дума за други религии, щях да се изкажа по същия начин. Мисля, че имаме нужда от голям капацитет а, по тази тема. Знам от собствен опит, че имаме нужда от много персонал и от много ресурси, за да можем да дори да се запознаем с жертвите на такива конфликти. Така че е, трябва да разширим нашите капацитети. Политика европея, че е една парола табу, la cristianofobia. Уважаеми колеги, госпожо Върховен представител, от доста години насам вече от сигурни източници узнаваме за преследването на християни на различни континенти. Трябва да бъдем бдителни, трябва да осъзнаем проблема и да отправим ясно послание. Какво очакваме от госпожа Аштън? Очакваме от нея, например, да повтори думите на папа Бенедикт XVI. Той припомни, че атаките срещу свободата на вероисповеданието са атаки срещу самия Исус Христос. Аз самият изисках положението на християните в Египет да бъде подложено на проверка. Египет застава на сравнително умерена позиция, но там не се зачитат основните права, правата на човека, на християните. Така, например, християните не могат да заемат публични длъжности. Майор Ореха, следващия оратор, два минути. Господин председателю, атаките в Ирак и Египет ясно сочат трагедии за Европа. Две трагедии от различен характер. Поради жестокостта и загубата на човешки живот от една страна, но освен това, това са и трагедии, защото много често подобни проблеми не се забелязват от нашите общества. Начина по който реагираме означават, че тези събития просто се появяват в по-задните страници на нашите вестници. И нема това не е атака срещу нас. А, като че ли, когато се случва събитието в друга страна, не ни се случва на нас. А всъщност удара е насочен срещу нас, срещу нашата цивилизация. Ролята на европейските институции е ясно да покаже, че обхватът на атаките срещу християните в Близкия изток трябва да се възприема като атака срещу нас. Така че ние трябва да изградим набор от действия. Първо, тази трагедия трябва да стане известна, трябва да бъде забележима в пресата, и европейските институции трябва да бъдат по-представени там, където се случва тази стратегии. Госпожо, мисля, че европейските институции и вие самата трябва да лансирате съотносимата роля на жертвите на тези атаки. Трябва да има лице, трябва да има име жертвата. И да знаем за тях в нашите европейски институции. Трябва да имаме програма за подкрепа и посещения. Но, освен това, самите пострадали, които страдат от това преследване, не бива да бъдат забравени. Председателя, благодаря господин Мавронилас. Като социалисти ние вярваме в човешките права, следователно и в свободата на вероисповедание. Както правилно каза господин Свобода преди малко, ние се интересуваме не само от християнската религия, а от правата на изповядващите всякакви религии. Всеки трябва да има право да упражнява религия по собствен избор. И трябва да цари разбирателство между всички е, религии. Бих искал да обърна вниманието ви на нещо, което се случи в Кипър, а именно в една църква, която от е, години е християнска църква, в тази църква на Хлу турската армия прекъсна християнската церемония и разгони вярващите. Свещеника беше принуден да напусне поста си. За съжаление, или пък може би за щастие се случи, се случи този е, инцидент, защото ни даде повод да обърнем внимание на проблематиката. Госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, Варзвърският атентат, извършен на 31 декември в Александрия, е продължение на серия от смъртоносни атентати спрямо християнската общност по света в Иран, Ирак, Пакистан, Нигерия. Последният такъв атентат бе с атентатът в Александрия. Жертва на подобни деяния стават най-вече християните в Близкия изток. Подобни актове на омраза спрямо християните вече са част от ежедневието. И за това нашите действия трябва да бъдат съобразени с това. Трябва да предоставим закрила на 12 милиона души. Те трябва да имат избор. Избор различен от смъртта или напускането на страната. Тези общности не бива да бъдат стигматизирани спрямо другите. Трябва да се борим срещу ислямските фундаменталисти, които убиват не само хора, но и ценности. Госпожо Аштан, в края на, месе, на месеца на Европейския съвет трябва да намерим единен отговор на насилието спрямо християните в Близкия изток. Според мен можем да предприемем действия например на ниво споразумения с тези държави. Трябва също така да изискаме от техните правителства да поемат своята отговорност. Свободата на вероисповеданието трябва да бъде гарантирана навсякъде по света. Всеки има право да изповядва някаква религия или не. Ако се наложи забрана върху тази свобода, то пред риск са изправени всички други свободи. Господин Поремба, co najmniej 75% wszystkich Господин председател, госпожо върховен представител, голям процент от религиозните преследвания са срещу християните и Европейския съюз не може да остане безучастен. Дебатът, който водим днес, е насочен към това Европа трябва да се присъедини към дебата и действията за защита на религиозните свободи в цял свят. Трябва да обмислим какви средства може да използва Европейския съюз, за да предотврати подобни събития в бъдеще. Първо, можем да се опитаме да гарантираме религиозните свободи да бъдат третирани като основни права в и това да залегне във външната политика на Европейския съюз. При изключване на договори и споразумения с трети страни трябва да се заяви ясно, че те не трябва да се въвличат в религиозни преследвания. Освен това е необходимо да има център, който да следи тези преследвания, да предоставя информация, за да можем да реагираме бързо. И на последно място трябва да спрем прилагането на двойни стандарти. Европейският съюз е от това отваря към емиграция от различни части на света, позволяваме им да си строят своите храмове и да проповядват своята религия. Но че рядко говорим за правата на християните в страните, от които идват тези иммигранти. Притежанието на Библия може да доведе там и до смърт дори и затвор. Така че крайно време е да отстояваме правата на християните в цял свят, да говорим на висок глас за свободата на християните и за другите религии. Председателя, благодаря госпожо Порамба. Господин Порамба, сега а, Синьон Муламон dados los recientes y graves sucesos. Благодаря, господин председател. Този дебат е много важен, най-вече заради последните удари върху свободата на вероисповеданията и дискриминацията срещу християните в Пакистан, Нигерия и Египет. В член 18 от Обща декларация за правата на човека се говори за свободата на изповеданията. Става дума обаче тук за едно право, което почти не се зачита. Това да бъдеш християнин може да ти струва живота. Госпожа Аштън трябва енергично да защитава свободата на вероисповедание. Тя трябва да говори за уважението, което се полага на всеки. Уважението към християните, които в момента се подлагат на най-жестоко преследване трябва да осъдим терористичните атаки и да преследваме виновниците. Свободата на вероисповеданието а, е едно от основните човешки а, е, права. Това е и пътя към мира, както а, ясно показа папа Бенедикт 16 на 16 януари. По този начин ние ще изградим и нашата европейска идентичност и ще бъде тъжно и парадоксално, ако Европейския съюз не се застъпи за правата на всички християни в съвета. Европейския парламент настоява за повече защита на свободата на вороисповедание, за повече защита на християните. Следващия Европейски съвет държавните и правителствени ръководители трябва да се изкажат по този въпрос. Благодаря, господин Репоз. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо върховен представител. Ефективността на външната ни политика се измерва по това доколко защитаваме основните ценности, като например демократичните ценности, върховенството на закона и свободата на вероисповеданието. В ислямските държави от шарията най-вече страдат коптите. Конференцията на европейските църкви иска да инициира диалог, европейски диалог между християните и мюсюлманите. Обучението по религия също е един ресурс, който може да бъде използван на ниво европейска политика. Християнската религия, както и всички други религии, са мирни. В най-добрия случай религията обединява хората, а не ги разединява. Не бива да допускаме терористите да използват религията като средство за провеждане на варварска политика. Господин Жабро, една минута. Благодаря. Казано, свързано, свързано с казаното, всеки ден знаем, че християните са преследвани и над 170 хиляди през последните години са загинали просто само защото са християни. Необходимо е да се следи, следи този процес на преследвания срещу християните. Те са най-уязвимата група според докладите и трябва да наблюдаваме ситуацията. Ситуацията в ислямските страни е много сериозна, където към християните отношението е към, като към втора категория хора. Не можем да допускаме хората да умират просто защото а, имат различна религия не действаме достатъчно бързо и проблемът, свързан с преследванията на християните, трябва да бъде е, регламент и съответен аргумент, когато се сключват договорености в трети страни, в които има подобни деяния. Европейският парламент също така трябва е, да обяви е, госпожа Аштен за предприемането на по-сериозни мерки. Благодаря. Следващия оратор, минута и половина. Господин председател, съжалявам, не чух, когато ми дадохте думата. Първо искам да подчертая, че високо оценявам провеждането на днешната дискусия. Високо оценявам и резолюцията, която също подкрепих. Според мен в момента се събужда един спящ гигант, като се вземе предвид злоупотребата с правата на християните. Бих бил също толкова загрижен, ако се нарушаваха и правата на еврейската общност – Единни в многообразието. Това е мотото на Европейския съюз. Но в Кипър представителите на турското правителство сметнаха за необходимо да изискат от християнската общност да иска разрешение за да изповядва религията си. Там бе нападната и християнска църква. Искам да изразя уважението си към онези мисюлмани, които подкрепиха своите християнски съседи. Не подкрепям и не мога да приема насилието спрямо хора и а, общности на основание на тяхното вероисповедание. Дискусията, която водим, е за християнската общност. Крайно време е да започнем да проявяваме взаимно уважение. Аз уважавам онези членове на Европейския парламент, които не вярват или изповядват вероисповедание различно от моето. Време е обаче да започнем да уважаваме и онези, които изповядват християнската религия. Нека още веднъж припомня, че сме едини в многообразието. Мадам Копа, for one minute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 Забраната за свободно упражняване на религията представлява нарушение на основно човешко право, а именно правото на вероисповедание. Забраната на християнски религиозни церемонии в Кипър, атентатите в Александрия са само две от събитията, свидетелстващи за нарастващото напрежение. Това са примери за религиозна омраза в региони не толкова отдалечени от Европа. Нашето послание в полза на свободата на вероисповедание трябва да бъде ясно, за да бъде добре чуто и разбрано. Трябва да заявим, че няма да търпим религиозната омраза. моля ви да включите това в вашите приоритети. Моля ви на равнище на комисията и съвета да включвате тази тема в разговорите с трети страни. Господин Петровски. Везначник. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, идентичността на Европа винаги е свързана с християнството. То е било винаги в началото на ценностите основата на ценностите на Европа, така че не може да останем пасивни, когато се преследват християните. Християните са малцинство в Азия, в ислямските държави и са вечно за плашени от преследване. Децата също са жертва на това насилие. Имаме редица инструменти, които ни позволяват да предотвратим подобни деяния и Европейския съюз трябва да осъди това насилие. Най-ефективното средство би било да се включи клауза в нашите споразумения с тези държави, задължавайки ги да спазват правата на религиозните малцинства. Госпожа Фра... Пак. Ами, Уважаема госпожо комисар, през 2009 година в Европа бе проведен междукултурен диалог, в който участваха християните, мюсюлманите, протестантите и православните християни. Опитахме се на ниво Европейска общност да насърчим, да укрепим доверието. За тази цел обаче е необходимо и ние да застанем на своята позиция и да я отстояваме. Понякога ни липсва подобен кураж. Чух, че Европейската комисия е издала младежки календар, в който са отбелязани празниците на всички религии, но не и на християнската. И когато се сблъсквам с подобни неща, мога само да кажа, че с това насърчаваме деяния, като това, на което бяхме свидетели в Египет. Християнските общности живеят в страни като Палестина, Иран, Ирак. Това са държави, в които е възникнало християнството. Затова не бива да допускаме тези хора да бъдат принуждавани да напуснат родината си. Там те не са просто малцинство. Те са египетци, палестинци, като всички останали, но животът им е много труден. Смятам, че трябва да подкрепим госпожа Аштан, да се погрижим за това във всички споразумения на Европейския съюз с трети държави и най-вече с горменатите държави да се осигурят, да се гарантират правата на християнската общност, така че нито един християнин да не трябва да напуска страната си заради религията си. Председателят благодаря, госпожа Ройтен. Благодаря ви, господин е, председател. Като гледам снимките от Багдад е, и Александрия, си мисля, че се връщаме около милион години назад, когато протестанти и католици са водили е, битки помежду си. Гледайки Александрия и Багдад, е, си мисля, че по принцип това е пример за нещо, което се случва в много държави. Европейския съюз в рамките на културния диалог и в името на свободите, за които сме се договорили, трябва да се погрижи във всички договори с държави, с които имаме търговски отношения, и във всеки доклад, е, е, който е, приемаме, трябва да се включва този аспект, защото тази свобода трябва взаимно да се зачита в региони, където ислямът не е преобладаващата религия, трябва всички да се ползват от свобода на вероисповеданието. Всички ние трябва да заклемяваме подобни а, е, феномени. И за това, госпожо Аштен, аз ви приканвам с вашата служба вие да направите така, че във всички а, е, контакти, които поддържаме с други държави, да се засяга и въпроса за свободата на вероисповеданието. Що се отнася до парламента, в наше лице имате партньор. Благодаря, госпожа Телхарус. И Благодаря, господин председател. Преследването и жестокостта срещу християните в Близкия изток много често са извършват като терористични актове, а това, което се случва в Кипър е всъщност деяние извършено от една армия срещу държава членка на Европейския съюз и това се случва в Европейския съюз. Казано е, че благодаря, поради присъствието на турската армия и прекратяването на службата се дължи на факта, че те не са поискали разрешение за тази служба. Нима, а, нима изповядването на религия а, изисква разрешение. Може ли държава, кандидат членка, всъщност да подкопава основна ценност е, на Европейския съюз. Господин Меколашек има думата. Пани баронка Аштон, доволте, аби съм... Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, Призовавам ви за следното. За нас наистина е неприемливо християните в Близкия изток все още да са обект на подобни атаки. Имам предвид християнските общности в Иран, Ирак, Турция, Египет и други. Те живеят в тези държави вече от векове и не желаят да ги напускат. Наистина ужасно е, че в немалко случаи Вярващите мисюлмани, както и мисюлманските свещеници, подкрепят действия срещу християните. В Багдад, например, 52 християни намериха смъртта си. бе проведено посещение на Европейския парламент с християнската общност в Ирак и тя наистина се нуждае от нашата подкрепа. Нека упомена и Турция, която се опитва да стане членка на Европейския съюз, същевременно обаче не зачита правата на християнската общност. Бих искал да ви запитам къде са правозащитниците? Къде са защитниците на морала? Искам да ви запитам дали не трябва да създадем група, която да отстоява правата на християните в света. Благодаря, господин председател. Тревожно е, да ставаме свидетели на увеличаването на такива жестоки атаки в християнски общности. Отговорните за деянията обикновено са фанатици, екстремисти. Това трябва да бъде спряно. Европейският съюз и институциите му, включително и парламентът, трябва да окаже натиск върху правителствата, в чието страни това се случва, особено в онежи държави, където държавата има слаба политика или просто не обръща внимание на такива събития. Ние трябва, ние ценим и защитаваме всеки човешки живот. А наказанието срещу показателството трябва да е наистина много жестоко, тогава когато става въпрос за деяние мотивирано от омраза. Трябва да настояваме държавите да опазват живота на своите граждани по същия начин и в третите страни. Ние знаем а, какъв е потенциалът, ако тази тенденция продължава. Следователно, цивилизованият свят трябва да направи всичко по силите си, за да обърне посоката на тези събития. Благодаря, господин Штасни, а сега госпожа Есая. Арвоса комисари, Госпожо комисар, Статистиката е доста мрачна. 75% от жертвите на религиозно преследване са християни. Ситуацията буди голяма тревога. Тревога буди ситуацията в Близкия изток, атаките срещу богослуженията в Египет. Загинаха много хора, включително и деца. Това представлява едновременно и нарушаване на основните човешки права. Европейския съюз и страните членки, за съжаление, затварят очите си пред тези деяния заради търговските си отношения с тези държави. Можем да направим много повече за свободата на вероисповедание. Например, във всички споразумения за свободна търговия да включим клаузи за свобода на възпроизведанието. Това е въпросът ми към госпожа Аштен. Искаме ли така да го направим за в бъдеще? Трябва ли да включим такъв текст в споразуменията? Защото в противен случай ще загубим нашите е, ценности ние водим диалог за разпятията в Италия. Госпожа пак спомена календара на комисията. Секуларизма не е отговор на а, този въпрос. Той представлява уважение към убежденията на другите. Господин Унгореано. Благодаря, господин председател. Тежкото положение на християните в Близкия изток и Африка не е случайно. То е класически пример за масово преследване. Християните биват сплашвани, прогонвани от страните си, убивани с една ясна цел – религиозна чистка. Тези деяния се извършват а същевременно в Европа правим, полагаме максимални усилия, за да зачитаме правата на мисюлманската общност. И така в Европа се изграждат мюсюлмански храмове, а същевременно християните сред мюсюлманските общности биват преследвани. Християнството не трябва да се превърне в изчезваща екзотична секта. Можем да смятаме, че то се развива по този начин, но не бива да допускаме да се нарушава свободата на вероисповеданието. Ето защо свободата на вероисповеданието трябва да е предварително условие за започването на отношения с трети държави. Тя трябва, това трябва да намери законово основание и да бъде включено в мандата на върховния представител. Председателят, благодаря господин Онгоряно, господин Келам, минута и половина. Благодаря. В тази ситуация осъжданията и изявленията не са достатъчни. Атаките срещу християнските общности в страните от Близкия изток се усилват. Трудно е да се намери държава там, в която християнин може да живее в нормално малцинство и свободно да изповядват своята вяра. Хората са изложени на риск от смърт там. Не говорим за нови малцинства. Християните е, са традиционни жители тези страни, а сега са принудени да напускат своята страни или стават вътрешни бежанци, като в Ирак, например. Следователно, задача е да формулираме европейската стратегия за религиозната свобода, наред с конкретни мерки по отношение на онези държави, които умишлено не спазват и не опазват малцинствата. И наистина съм съгласен с колегата Ореха, да има възможност външната служба да има ясни контакти с конкретна служба. Например, в Анкара или в Александрия много по-трудно може да се построи една християнска църква, отколкото а, джамия в а, Брюксел. Господин Босотил, благодаря. Християните в тези страни са преследвани и ние трябва да реагираме. Ако ние не отстояваме в Европа люката на християнството, ако ние тук не отстояваме свободата на християните, тогава кой ще го направи? Но трябва много да внимаваме защото мюсулманските общности не трябва да се радикалират, радикализират и манипулират от екстремистите. Освен това, трябва да не считаме всички а, мюсулмани и ислием, ислиямци за терористи. Мюсулманите в цял свят също трябва да усъдят екстремизма трябва да се отграничат, за да не се е, опетнява мюсулманската религия по този начин. А същевременно властите в тези страни, които, в които се преследват християните, трябва, християните трябва да гарантират тяхната защита трябва да е ясно нашето основание. Както Ганди казва, око за око, зъб за зъб, в крайна сметка ще останем без зъби и слепи, ако следваме това. Благодаря сега господин Касини. Благодаря, господин председател. Всички, които се изказаха пред мен, преди мен, казаха това, което аз исках да кажа. Те споменаха фактите, поставиха конкретни искания. Искам да добавя нещо, което не беше казано до този момент. Сещам се за нещо, което каза един голям европеец, Йоан Павел II човек допринесъл много за падането на Берлинската стена. В своето духовно завещание той казва следното. Четирите ценности, на които се основава цивилизацията, включват и свободата на вероисповеданието. Каметът на Флоренция по време на студената война също има едно изказване за християнството. Всички убеждения се основават на представата, която имаме за човека. Човекът е молещо се същество, същество, което е в състояние да води диалог с Бога. Човек, който не е в състояние да направи това, отрича не само религията, отрича и човека като такъв. Бих искал да споделя с вас тези мисли, за да може Европейския съюз по-добре да осъзнае своите християнски корени и да не пропуснем да се застъпим за човешките права. Ние сме в процедура на спонтанни изказвания, има малък проблем. Имам 25 желаящи да се изкажат, разполагаме само с 5 минути което означава, че няма всеки да може да се изкаже. Ще се опитам е, справедливо да разпределя времето. За съжаление, няма всеки да може да вземе думата. Господин Алам. Grazie. Io mi limiterò a richiedere all'alto rappresentante, la signora Ashton, благодаря, господин председател. Лейди Аштън, бих искал да ви помоля да включите в програмата за отношенията с Египет искане към египетските власти да заличат от официалните документи, от документите за самоличност и други подобни графата вероисповедание. Християните са обект на дискриминация в Египет. В момента, в който покажат документа си за самоличност, те стават жертва на дискриминацията, тъй като там е отбелязано, че са християни. По този начин се институционализира дискриминацията срещу християните. Това мое конкретно искане трябва да бъде реализирано. Мисля, че ако то бъде осъществено, животът на християните ще стане много по-лесен, защото няма да са изложени на подобна дискриминация. Госпожа Пападополо, една минута. Господин председател, член 3 и 9 от Европейската конвенция за човешките права забранява подобно отношение и защитава правото на изповядване на вяра. Това е въпрос, който се разглежда и от Европейския съд по отношение на Кипър и Турция от 2001 година насам. Госпожо Аштен. Турция страна кандидат членка на Европейския съюз е, разрушава религиозни паметници в Кипър и също така прекрати, прекратява служби в християнски църкви. Турция трябва да бъде осъдена за тези си деяния. Християните в Кипър са застрашени. Yet... Благодаря. Госпожа Тайм. Уважаеми госпожо заместник председател на комисията, днес става дума за една е, резолюция, свързана с положението на християните по света. Европейския парламент защитава човешките права и основните свободи по целия свят. За разлика от консерваторите, които говорят само за християни, ние смятаме от либерална гледна точка, че става дума за свобода на вероисповеданията като цяло, включвайки е, хората, изповядващи всякакви е, религии. Задължение на всяка държава е да защитава своите граждани, независимо от религията, която е, изповядват. Аз съм от Берлин. Наскоро имахме в продължение само на половин година около 6 атентата срещу джами. Ние се опитваме обаче на държавно равнище да защитаваме нашите граждани от такива атентати. Естествено, не пред всяка църква, джами или синагога може да се сложи полицай. И аз наистина много съжалявам, че още затова за мен е много важно като политици ние да поемем отговорността за свободата на вероисповеданията и да искаме религиозна толерантност в нашите държави. Но една минута, nicht Само една минута, не минута и половина. Господин Танук. Благодаря, господин председател. Когато за пръв път бях избран за евродепутат преди 11 години, беше доста смущаващо, най-вече в НП, да се повдига въпроса за преследването на християните в ислямския и комунистическия свят. От тогава насам положението им дори се е влушило. И за това се радвам, че днес някои от по-агресивните и по-антицърковно настроени течения в нашия парламент си отвориха очите за проблема. Миналата седмица разговарях на Даунинг Стрит с коптските християни от моя избирателен район. Говорихме за отговорността на египетското правителство да предостави защита на своите граждани. И днес се обръщам към вас, госпожо Аштън, с искане да предоставите на тази общност подобна подкрепа. Господин Салабракас, благодаря. Преди известно време прочетах една статия, в която се разказваше за един монолог, воден от определени хора. Ние правим точно това в момента. Имаме много идеи, много говорим, но просто слушаме себе си какво казваме. Това е проблемът с е, фанатиците в ислямския свят. В Египет ставаме свидетели на това, както и в други страни. От началото на 20 век до сега – християните първоначално са били 20% в близки изток, а сега са по-малко от 10%. Трябва да следим а, тези събития. Църкви в Либия, в други страни са засегнати. Не знаем какво може да се случи по-нататък, госпожо Аштен. Обръщам се към вас. А, с призив да предприемете някакви действия, за да се нормализира обстановката, да се бори срещу религиозния фанатизъм, срещу християни и мюсулмани. Господин Обемар. Благодаря, господин председател. Коптския епископ Дамиен а, отправи призив за създаване на християнски алианс а, срещу насилието. Посочват се 50 държави, в които християните са подложени от явлено преследване. Рибата обаче се вмирисва от към главата и след като ние в Европейския съюз и в комисията разпространяваме календар на 3 милиона ученици, където не е записан нито един християнски празник, а празниците на ислямската религия, хинду и така нататък, ние се отричаме сами от себе си. Леди Аштън няма нужда да апелираме за толерантност там, където няма такава. Госпожа Заборска. Пан председам, пани баронка Ештон, Европска благодаря, господин председател. Европейският съюз не трябва да реагира в последствие, след като са намерили смъртта си християни, след като са били прогонени от домовете си. Смятам, че предоставянето на закрила от страна на Европейския съюз на християните не се извършва в достатъчен размер. Мисля, че християните трябва да бъдат по-добре защитени. Някои от нашите колеги смятат, че не трябва представители на религиозни общности да говорят пред Европейския парламент. Наскоро една политическа група оказа натиск върху папата за нарушение на правата на човека. Радвам се, че в Виена бе създадена обсерватория, която се занимава и с липсата на толерантност спрямо християни. Пожелавам успех на тази структура. Е, Господин председателю, като член, представител на мълчинство от Румъния, Зная какво се случваше в е, епохата на Чаушеско, е, когато ние бяхме подложени на преследване. Е, Председател Орбан заяви своята решимост и ангажираност в, по отношение опазване е, правата на младсинствата. Госпожо Ашта, надявам се, че и вие ще подходите така. Ние сме свидетели на 7 милиона арменци и гръцки е, християни, които е, станаха жертва през 20 век и е много тъжно, че сме свидетели все още на тези преследвания на християни в днешно време. Надявам се, че този, този важен проблем ще бъде включен и в дневния ред е, на Комисията по граждански, обще, е, граждански въпроси. Освен това, на 31 януари се надявам, че ще бъде записана тази тема като е една от приоритетите. А сега думата има госпожа Аштън да обобщи дебата и да отговори на тези въпроси. Благодаря ви, господин господин председател. Бих искала да засегна две от три от основните посоки, в които се развиха изказванията. Благодаря ви, почитаеми госпожи и господа. Благодаря ви за подкрепата, която изразихте за дейността, която сме извършили в тази област. Както вече казах, много се радвам, че имах възможност да участвам в този дебат. Въпросът е повдигнат на Европейски съвет и отново ще се дискутира в края на януари. И аз отразявам всичко, всички проблеми, които са повдигнати пред мен. Някои от държавите, членки, министрите също, които изразиха своята тревога по тези въпроси. Наистина Започнах с основанията, поради които аз отидах във Ветлеем. И въпреки, че бях в Близки изток, сърцевината на много религии, началото, именно когато се празнуваше православния, ортодоксалния, ортодоксалната коледа, е, надявам се, че моите думи са разбрани и изтълкувани. Искам да се спра на няколко въпроса. Бе повдигнат въпроса за това как използваме средствата, с които разполагаме, за да можем да гарантираме, че тези проблеми могат да бъдат разгледани. Искам да ви напомня по отношение на сътрудничеството и споразуменията за трудничество, които включваме, е, от 1995 година, има клауза за човешките права и е, тя е приложима към 134 държави сега. Принципът е да се споделя ангажимента, който имаме по отношение на опазване на човешките права. Също така трябва да има и правно основание при нарушението им. Уважаеми госпожи и господа, спомните се, че в предишната си длъжност аз повдигах въпросите, свързани с а, системата за преференции плюс и исках, настоявах да бъдат спирани тези преференции при нарушаване на човешките права. Много е важно, както вече бе казано, да продължаваме да е, разглеждаме начина по който сключваме споразуменията и инструментите, които можем да използваме. Едно от важните неща е, когато комисията започне да разглежда бъдещата перспектива за тези регулации за е, е, преференциите, да се имат предвид ратификациите, спазването на Конвенцията на човешките права. Освен това, Искам да разгледам и друг аспект, свързан с инструментите, които ни помагат да, да подкрепяме демокрацията и човешките права. Ние подкрепяме световни проекти, с, кои насочени към борба с ксенофобията и расизма на всяко основание. Ние финансираме НПО-та в 60 страни и използваме средствата, които са на наше разположение, за да гарантираме, че можем да демонстрираме онова, което, в което вярваме. Когато има нарушение на тези права, има начин за реакция. И искаме да подкрепим онези НПО-та, които работят активно в тази област, а именно борбата с дискриминацията. Искам също така да се спра на една друга област, а именно делегациите в света и контрола върху това, което се случва. Защото много госпожи и господа повдигнаха този въпрос. Вече казах, много е важно да следим в цял свят проблемите. Особено бях поразена от приносите, за които вие говорихте, а именно онова, което все повече е, става факт през последните дни и месеци но е факт от дълго време, а именно тревогата ни по отношение на това как хората, религиозните хора, стават обект на дискриминация в цял свят. И трябва наистина да внимаваме по тези проблеми, защото всички са е, засегнати. Да, понякога не с насилие, понякога с насилие, но винаги трябва да действаме и по възможност, когато насилието още не е настъпило. Много е важно нашите делегации в цял свят да бъдат средство за нас, да можем да видим да получим информация относно форма на дискриминация, да видим самото израждане преди да се е разразила. Освен това, важно е да подчертаем, както бях казала вече по отношение на Европейския съвет, спазването на човешките права. Доклада, който ние приготвихме, засяга тези проблеми. Християнството играе много важна роля от нашата дискусия и е, бе подчертано и от вас, че трябва да продължаваме наистина в тази насока, за да можем да подхождаме толерантно. Ще бъде важно да се опитаме да разберем какво точно се случва, така както оказваме наблюдение, така и когато правим анализ и доклади за цял свят. По този начин ще знаем как да използваме по-добре нашите инструменти, с които разполагаме, особено от гледна точка на е, инструментите на комисията. Но важна е и политическата воля, не само моята, но както и вие, както казахте, като депутати, вие имате изключително силна роля заедно с държавите членки и министрите и правителствата на държавите членки. Аз съм ангажирана с това, че ние трябва да използваме онова, с което разполагаме по-добре, да следим обстановката, да използваме економическите и политически инструменти, с които разполагаме, за да може темата да бъде в сърцевината на нашата програма. Много ви благодаря. На въпросите, на които не отговорих, не го правя по липса на воля. Много внимателно ще ги обсъдя и се надявам, че в края на януари на Европейски съвет ще продължим този дебат. Благодаря ви.